I think we can start. нека да започваме. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добро утро, скъпи колеги, уважаеми дами и господа. Днес е последното ни заседание през тази седмица. Вчера проведохме заседание на координаторите Решенията са на лица. Ако нямате възражения до 12.30, значи ще ги приемем. Нека да преминем към гласуването. Първо да направим теста. Толкова прословутия тест. Гласуването е открито. Гласуването приключи. Значи всичко работи, всичко функционира, няма излишни гласове. Сега преминаваме към гласуване на регламента за ЕАЗа, Жан Мариан Жан Маринеско. Преминаваме към първо изменение и е изменение 245 за, против, въздържали се, приема се. Компромис първи за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към член 1, е, изменение 349 за, е, за против, е, въздържали се, отхвърля се, 350 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис трети за, против, въздържали се, приема се. Двайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 358 за, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, въздържали се. Сега ще проверим. 357 може да гласувате електронно. Приключи. 18 за, 23 против, още едно, един е, глас добавяме, значи 19 за, отхвърля се всъщност. 359 за, против, въздържали се, приема се. 363 имаме устно изменение. Има ли възражение? Не. Гласуваме по 363 за, против, въздържали се, приема се. 367 за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се. Гласувам електронно 368. Триста приключихме. ЕНП има сега един глас повече както обикновено. Сега всичко е наред с гласовете. Приключи гласуване. 20 за, 20 против. Либератски всъщност е, допълни гласа си, така че имаме 21 за и 20 против, така че се приема. мен, айно ein, hm? ein, hm? also, jetzt kommt Artikel, Amendment 23 dafür. Изменение 23. Приема се. Компромис четвърти за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 387 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се.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 Гласуваме 396 за, против, въздържали се, приема се. Компроми... Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 51 изменение за, против, въздържали се, приема се. 53-то се оттегля, 398 за, против, въздържали се, приема се. 399. За, против, въздържали се, приема се. 400. За, против, въздържали се, отхвърля се. 402. За, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 411 за. Извинявайте. 403. И четвърто е в допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. 411 за, против, въздържали се, отхвърля се. 412 за, против, въздържали се, приема се. 414 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се, отхвърля се. 416 и 17 за, против, въздържали се, приема се. 56-то. Първата част гласуваме за, против, въздържали се, Приема се. Втора част гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 419 за, против, въздържали се, приема се. 421 за, против, въздържали се, приема се. 423 за, против, въздържали се, приема се. 424 и 425 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърли се. 426 за, против, въздържали се, ще проверим. Гласуваме електронно 426. Приключи гласуването. Е, НП има с един повече. Някой трябва да си отегли втория глас. Четиристотин приключихме. 16, т.е. 17 за 25 против, е, отхвърля се. 427 за, против, въздържали се, отхвърля се. 428 за, против, въздържали се. Ще проверим 427 и 8 гласуваме. 428. Приключи гласуването. 23 за, 24 за, 60 против, 4 са. въздържали се. Приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се. Приема се. 430 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 431 устно изменение. Ако някой не възразява. Гласуваме 431 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 434 за, против, въздържали се, ще проверим 434, проверяваме. Може да гласувате. Приключи гласуването. 15 плюс 1 за, 26 против, отхвърля се. Компромис 9. За, против, възражали се, приема се. 440 за, против, възражали се, отхвърля се. 441 за, против, въздържали се, отхвърля се. 442 за, против,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 Въздържали се? Ще проверим електронно 60-то изменение. Приключи гласуването. 27 плюс 1, 30 е, е, против. Горе в ъгъла. Микеле, моля ви. Моля ви е, да разговаряте извън залата. Благодаря ви. Изменение 465 за против. Приема се. 466 за против. Въздържали се. Приема се. 476 67. Отхвърля се. 61. За. Против. Въздържали се. Приема се. 400. Не, изменение 62 за, против, въздържали се, от... приема се. 470 за, против, въздържали се, отхвърля се. 471 за, против, въздържали се, приема се. 472 за, против, въздържали се, приема се. 473 за, против, въздържали се, ще проверим. 473. Гласуваме. Приключи гласуването. 20 за, 22 против. Няма въздържали се. Отхвърля се 474 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 475 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 476 за, против въздържали се, отхвърля се. 477 за, против, въздържали се, приема се. 478 за, против, въздържали се, отхвърля се. 479 и 480 заедно. За, против, въздържали се, приема се. Четиристотин За, против, въздържали се, приема се. 484 за, против, въздържали се, приема се. 486 за, против, въздържали се, отхвърля се. 487 за, против, въздържали се, приема се. 400 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 490 за, против, въздържали се, отхвърля се. 491 за, против, не видях. Още веднъж може да гласуват. 491 гласуваме. Приключи гласуването. 25 за, 15 против, няма въздържали се. Приема се. 494 за, против, въздържали се. Приема се. 496 за, против, въздържали се, отхвърля се. 496 гласуваме електронно. ЕВП има в един повече. Господин Пипа так му пристига. Сега всичко е наред, да. 5, че всичко е наред. Гласуването приключи. 25 за, 15 против. Приема се. Не, значи преминаваме към 500. Гласуваме 500 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против. Въздържали се, приема се. 503 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 504 за, против, въздържали се, отхвърля се. 505 за, против, въздържали се. Проверяваме. Гласуваме 505. Приключи. 17 за, 25 против, отхвърля се. 506 за, против, въздържали се, отхвърля се. 507 за, против, въздържали се, отхвърля се. 508 за. Да проверяваме ли? Мисля, че беше ясна ситуацията. Добре, щом искате 507 гласуваме електронно. приключи. Е, НП отново има и с един повече. Някой трябва да си изтегли карата. So, А сега всичко вече е наред. Приключи. 5 за, 35 против беше наистина необходимо да проверим електронно. 508. За, против, въздържали се, отхвърля се. 509. За, против, въздържали се, приема се. 510. За, против, въздържали се, отхвърля се. 511 и 512 заедно гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. 514 за, против, въздържали се, отхвърля съм. Добре, гласуваме електронно 514. Приключи. 23 за, 8 против. Но не, защото не съм видял. Просто ръцете наистина трябва да ги насочвате нагоре. Моля ви, това е малко като гимнастика. Един час малко ще правим гимнастика. Тук добре е за здравето на всички. Високо ръцете дигайте. Сега гласуваме 516 за, против. Въздържали се, приема се. 517 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 518 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 519 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ясна е картината. 520 за, против, въздържали се, отхвърля се. 521 за, против, въздържали се, приема се. 522 за, против, въздържали се, отхвърля се. 524 за, против, въздържали се, отхвърля се. 523 за, против, въздържали се, отхвърля се. 525 за, против, въздържали се, отхвърля се. 526 изменение. 528, 529 и 530 са идентични. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приема се. 528. 527 за, против, въздържали се, приема се. 531 за, против, въздържали се, отхвърля се. 534 за, против, въздържали се, приема се. 535 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет девето за, против, въздържали се, приема се. 544 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 547, петстотин, и 550 за, против, въздържали се, отхвърля се. 551 за, против, въздържали се, отхвърля се. 556, 57, 58 и 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 560, 61, 62, 63. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 565. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 566. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 568 за, против. Не виждам. Гласуваме електронно. 568. Ist Приключи гласуването. 18 за 24 против отхвърля се. Няма въздържали се. 569 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. 569 гласуваме. Приключи. 18 за, 23 против, Едно, един възражал се, отхвърля се. 567 за, против, не виждам. Още веднъж, моля ви, 567 за. Сега по-добре виждам. Против, възражали се, приема се. 570 за. Извинявайте. Да, правилно всъщност. 570 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 571 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 572 за, против, въздържали се. Прилича да е прието, на гласо да проверим електронно. 572. Приключи. 16 за, 27 против. Няма въздържали се, отхвърля се. Компромис 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Foto. 75, ne? Ah, ein. Oh, falsch adoptiert. 582. 582 гласуваме. За, против, въздържали се. Ми само 7 гласа видях. 500. 82. За, против, въздържали се, проверяваме. 582. Гласуваме електронно. Приключи. За 20 е, за, 22 против, няма въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 585 за, против, отхвърля се. 586 за, отпада всъщност, да. Преминаваме към следващото 587 за, против, въздържали се, приема се. 588, 89, 10, 10, 1, 10, 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 589 78 за, против, въздържали се, приема се. 593 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 500 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 596 за, против, въздържали се, отхвърля се. 597 за, против, въздържали се, отхвърля се. 598 за, против, въздържали се, отхвърля се. 599 за, против, въздържали се, отхвърля се. 599 600 за, против, въздържали се, отхвърля се. 602 за, против, въздържали се, отхвърля се. 601 за, против, въздържали се, отхвърля се. 603 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 606 за, против, въздържали се, приема се. 605 отпада. 607 за, против, въздържали се, приема се. 609 за, против, въздържали се, отхвърля се. 608 за, против, въздържали се, отхвърля се. 611 за, против, въздържали се, отхвърля се. 610 за, против, въздържали се, отхвърля се. 612 за, против, въздържали се, отхвърля се. 614 за, против, въздържали се, отхвърля се. 613 за, против, въздържали се, отхвърля се. 616 за, против, въздържали се, отхвърля се. 615 за, против, въздържали се, отхвърля се. 617 за, против, въздържали се, отхвърля се. 618 за, против, въздържали се, отхвърля се. 619 за, против, въздържали се, отхвърля се. 620 за, против, въздържали се, отхвърля се. 621 за, против, въздържали се. Много малко гласуваха. Още веднъж. 621 за, против, въздържали се, приема се. Сега беше ясно вече. 622 за, против, въздържали се, приема се. 627 за, против, въздържали се, приема се. Сексунат 633 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6, 16 за, против, въздържали се, приема се. 600 43, каза председателя. Извинете, прекъснах. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 643 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19. Hm? jetzt kommt 659. Сега гласуваме 659. Против? Въздържали се? Приема се. 660 за. Против, въздържали се, приема се. 661, да. За, против, въздържали се, приема се. 662 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 663 за. Против, въздържали се, приема се. 84-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 664 за, против, въздържали се, приема се. 665 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 669 за, против, въздържали се, отхвърля се. 671 за, против, въздържали се, отхвърля се. 670 за, против, въздържали се, отхвърля се. 672 за, против, въздържали се, отхвърля се. 673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 въздържали се, приема се. 679 за, против, въздържали се, отхвърля се. 680 за, против, въздържали се, отхвърля се. 681 за, против, въздържали се, отхвърля се. 682 за, против, въздържали се, приема се. Шестотен за, против, въздържали се, отхвърля се. 684 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, Въздържали се, приема се. Гласуваме 711 и 712 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 716 за. Против. Въздържали се. Приема се. 717 за. Против. Въздържали се. Приема се. 720 за против, въздържали се, приема се. 722 за, против, въздържали се, отхвърля се. 726 да, за, против, въздържали се, приема се. 700 Преминаваме към компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Седемстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 735 за, против, въздържали се, приема се. 736 за, против, въздържали се, приема се. 737 за, против, въздържали се, приема се. 738 за, против, въздържали се, приема се. 119 за. 119 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 752 за, против, хвърля се. 753 за, против, въздържали се, приема се. 754 за, против, въздържали се, отхвърля се. 755 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, приема се, поправя се. Председателят 756. За, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 757-758 отпада всъщност, тъй като 139 е прието, значи 740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 28. Приема се. 770 изменения за, против, въздържали се, приема се. 771 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. Седемстотин за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 778 за, против, въздържали се, приема се. 779 за, против, Възражали се, приема се. 780. Гласуваме по-отделно. Може да гласувате. Приключи гласуването. 33 за 8 против. Няма въздържали се. Приема се. 781. За. Против. Въздържали се. Приема се. 782. Добре. Проверяваме 781. Или се, или се шегувате ли са? Приключи. 17 за, 24 против. Отхвърля се. Значи, излагал съм се. Добре. 782 за против, въздържали се, отхвърля се. 783 за, против, въздържали се, отхвърля се. 784 за, против, въздържали се, отхвърля се. 786 за, против, въздържали се, отхвърля се. 787 отпада, 788 за, против, въздържали се, отхвърля се. 789 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 790 за, против, въздържали се, приема се. 791 за, против, въздържали се, отхвърля се. 792 за, против, въздържали се, приема се. Седемстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 795 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. 801 за, против, въздържали се, приема се. 802 за, против, въздържали се, отхвърля се. 803 и 804 за, против, въздържали се, приема се. 807 за, против, въздържали се, отхвърля се. 808 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 809 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 810 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 811 за, против, въздържали се, приема се. 812 за, против, въздържали се, приема се. 813 за, против, възражали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 814 за, против, въздържали се, приема се. 815. Добре, връщаме се на 814 електронно гласуване. Is geschlossen. Приключи. 30 за 13 против. Приема се. 815 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 184 за против. Въздържали се. Приема се. 816 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 818 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 185-то. Да, благодаря ви, че ме поправихте. 185-то. За, против, възражали се. Приема се. 819. За, против, възражали се. Приема се. 820. За, против, възражали се. Отхвърля се. 821. За, против, възражали се. Отхвърля се. 822 и 823 за, против, сражали се, приема се. 824 за, против, въздържали се, отхвърля се. 825 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100, 87 и 826 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100. Гласуваме тогава двете последни, 187 и 826. Приключи електронното гласуване. 20 за, 21 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. 188 и 827. За. Против. Ще проверим и това. Гласуваме електронно. Приключи. 21 за, 19 против, 1 въздържал се, приема се. 828 за, против, въздържали се, отхвърля се. 829 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Осемстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 833 за, против, въздържали се, отхвърля се. 834 за, против, въздържали се, отхвърля се. 835 за, против, въздържали се, приема се. 836 за, против, въздържали се, приема се. 837 за, против, стражали се, отхвърля се. 838 за, против, въздържали се, приема се. 838 гласувам електронно. Приключи. 23 за, 20 против, приема се. 800. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Осемстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 845 за, против, въздържали се, отхвърля се. 846 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. 854 за. Против, въздържали се. Про... Много малко ръце виждам. 854 за. Против, въздържали се. Приема се. 857 за. Против, въздържали се. Приема се. 858 Отпада. Компромис 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 862 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 865 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 866 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. 867, отхвърля се. Компромис 37 за. Значи гласуваме като цяло 37 компромис. Приключи гласуването. 37 за, 5 против, няма въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 896 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Осемстотин за. Против. Възражали се. Приема се. 899 за против, въздържали се, приема се. 900 за. Точно така, 900 гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. Значи всъщност 900 отпада, защото, извинявам се, 900 отпада, защото приехме 899. Не, всъщност правилно сме гласували. Още веднъж гласуваме 900. За, против, въздържали се, отхвърля се. 901. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 40. За, против, въздържали се, приема се. 904. За, против, Държали се, отхвърля се. 905 за, против, въздържали се, отхвърля се. 906 за, против, въздържали се, отхвърля се. 908 за, против, въздържали се, приема се. 907 за, против, Възражали се, отхвърля се. 909 за, против, въздържали се, отхвърля се. 910 и 911 за, против, въздържали се, приема се. 912 за, против, въздържали се, отхвърля се. 913 за, против, въздържали се, Приема се. 914 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение 915. Има ли някой въз... против? Гласуваме 915 с устното изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 916 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 917 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 920 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 920 електронно гласуване. Приключи. 14 за 26 против. Един въздържал се. Отхвърля се. 921 за. Против. Държали се. Отхвърля се. 922 за. Против. възражали се. Приема се. 923 за. Против. възражали се. Приема се. 924 за. Против. възражали се. Отхвърля се. 924. Проверяваме електронно. 924. приключи. 9 за, 39 против. Няма въздържали се. Отхвърля се. И това беше необходимо. 924 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 41 за, против. Въздържали се. Приема се. 929 за, против, отхвърля се. 205 за, против, въздържали се, приема се. 930 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, Държали се, приема се. 933 и 34 за, против, Държали се, отхвърля се. 935 и 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, приема се. 209 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 941 за, против, въздържали се, приема се. 942 за, против, Въздържали се, приема се. 943 44 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, Въздържали се. Приема се. Какво има? Значи можем да гласуваме 12, 217 до 949. Заедно ги гласуваме. Съгласни ли сте? Добре до 225 за, против, въздържали се, приема се. 948 за, против, въздържали се, приема се. 949 за, против, въздържали се, приема се. 950 и 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 956 и 957 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. Двеста 972. Отхвърля се. Сега гласуваме 231. За, против, Вътрежали се, приема се. 973. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 47. За, против, въздържали се, приема се. 977. За, против, въздържали се, приема се. 978. За, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. 233 и 943, казва председателят. 984 за, против, проверяваме. 984 Гласуваме електронно. 984 приключихме гласуването. 14, 15 за, 25 против. Отхвърля се. 985 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 986 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 987 за, против въздържали се, отхвърля се. 988 за, против, въздържали се, отхвърля се. 989 за, против, въздържали се, отхвърля се. 990 и следващото 91 за, против, отхвърля се. 992 за, против, възражали се, приема се. 993 за, против, въздържали се, отхвърля се. 994 и 975 за, против, въздържали се, приема се. 996 за, против, въздържали се, отхвърля се. 997 за, против, въздържали се, приема се. 998 за, против, въздържали се, проверявам. Малко ръце са вдигнати, така че гласувам електронно 998. Зипцен за 24 против, няма възражали се, отхвърля се. 49 компромис за, против, възражали се, приема се. 1000 изменения, 1000 за, против, Измене, възражали се. Отхвърля се. 1001. 1002. За, против, възражали се. Приема се. 1005 и 1006. За. Приехме 1002. Значи идаме към 1008, 1009, 1010. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1013. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1014. За. Против. Проверяваме. 1014. Гласуваме електронно. Приключи. 17 за, 24 против. Отхвърля се. 1015 за, против. Въздържали се. Приема се. Компромис 51 за, против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 1044 за, против, въздържали се, приема се. 1045 за, против, въздържали се, приема се. 1046 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 52 за, против, Въздържали се. Приема се. 463 за. Против. Не виждам. 463 гласуваме. Електронно гласуване. Приключи. 6 за, 37 против. Няма въздържали се, отхвърля се. Моля ви наистина, вдигайте си ръцете, хубаво, за да ги видя. 462. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме в допълнение. Още веднъж 462. За против, въздържали се, приема се. 485 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 53 за, против, въздържали се, приема се. Хиляда за, против, въздържали се, приема се. 1050 за, против, възражали се, отхвърля се. 1051 за, против, възражали се, приема се. 1052 за, против, възражали се, приема се. 1053 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1054 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно 1054. Приключи. 18 за, 25 против, няма въздържали се, отхвърля се. 1055 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, приема се.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 1061 за, против, въздържали се, приема се. 1062 за, против, въздържали се, приема се. 1063 за, против, въздържали се, приема се. 1064 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1065 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1066 за, против, въздържали се, приема се. 1067 за, против, въздържали се, приема се. A minute, please. 572 war der angenommen? Nee. Der 572 582 waren beide. Okay. Also da die 572 und 582 ab. са отхвърлени, гласуваме девет. Отхвърлено е всъщност. Да. Гласуваме към 1070 и 1071. За. Против въздържали се, отхвърля се. 1072 за, против, въздържали се, приема се. Правим проверка на 1072. Приключим. 35 за, 8, 9 против. Приема се. 1073 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1074 за. Против. Въздържали се. Приема се. 241 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1075 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1076 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1077 за. Против въздържали се, приема се. 1078 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1079 за, против, въздържали се, приема се. 1080 и следващото 1081 за, против, въздържали се, приема се. 1082 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 56 за, против, Още веднъж. Компромис 56. За. Против. Заражали се. Приема се. 1088. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1092. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1093. 1093 за, против, въздържали се, приема се. 1097 за, против, въздържали се, приема се. 1098 за, против, въздържали се, приема се. 1100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1102, 101 за, против, въздържали се, приема се. 1102 за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 249. Компромис 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46. за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 251 за. Против. Въздържали се. Приема се. 253 за. Против. Въздържали се. Приема се. 254 за против, въздържали се, приема се. Компромис 59 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 60 дафür. Компромис 60 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 61 за, против, въздържали се, приема се. 262 изменения. за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 263. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 342. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 266. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 63 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 65. За, против, въздържали се. Приема се. 280. За, против, въздържали се. Приема се. Проверяваме. 280. Проверяваме електронно. Приключи. 20 за, 23 против. Отхвърля се. Компромис 66. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 67. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 68. За, против, въздържали се, приема се. 291 Дафюр.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 Компромис 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 301 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 302 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 303 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 304 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 71 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 72 за, против, въздържали се, приема се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 313 за, против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 73 за, против, въздържали се, приема се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път за 322. Моля, гласувайте. Изгешлосен. Край на гласуването. 20 за, за 20, 19 за, 23 против, отхвърля се 323. Отхвърля се 324 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 74 за, против, въздържали се, приема се. Триста за, против, 280 не беше прието. Така че 331 за, против. Проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 22 против, няма въздържали се, отхвърля се. 300 32 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 334 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. 336 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път за 336. Моля, гласувайте. Изгешлосен. Край на гласуването. 16 за, 25 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 337 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против, въздържали се, приема се. 340 за. Против. Още веднъж по това изменение. Приема се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 341 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 343 за 343 за, против. Въздържали се. Проверка за 343. Моля, гласувайте. Изгешлосен. Край на гласуването. 19 за, 23 против. Няма въздържали се. Отхвърля се. Първо гласуване по целия текст, по именно гласуване. Ist geschlossen. Край на гласуването. 31 гласа за, 11 против. Приема се. 11 dagegen. 11 против. Moment. Mhm. Und jetzt eine Abstimmung über die Сега гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. geschlossen. Край на гласуването. 31 гласа за, 11 против, 1 въздържал се. Приема се. 32 гласа за. Сега гласуваме за мандата за водене на преговори. Необходимо ни е квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. Und die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 31 гласа за, 10 против, 2 въздържали се. Одобрихме мандата за гласуване. Сега, това беше края на тази точка. Поздравления за докладчик господин Маринеско. Благодаря и на секретарията на Тран. Един от е, членовете на секретарията е, е болен, но подготви гласуването и искам да му благодаря специално за това, че си свърши работата. So Колеги, е, продължаваме работа. Моля да напуснете залата или да вземете местата си. Now we continue. Please sit down. Продължаваме. Моля или да напуснете залата, или да заемете местата си. Призна... Ще гласуваме по признаването на професионални квалификации за вътрешното корабоплаване. Започваме с изменение 117. За, против, въздържали се, отхвърля се. Моля да вземете местата си и е, да запазите тишина. 119 119 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път по 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 гласа за, 28 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 100. 19 за, извинете, 118 за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим за 118 по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 гласа за, 23 против. Отхвърля се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка за компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 гласа за, 11 против, 1 въздържал се. Приема се. 130 und 131. 130 и 131 за, против, въздържали се, приема се.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 Емпъл 19 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 20 за, против, въздържали се, приема се. 135 за и 136 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 21 за, против, въздържали се. Проверка по МПЛ 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 гласа за, 27 против, няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 22 за, против, въздържали се, проверка, МПЛ 22, моля гласувайте. Край на гласуването. 15 гласа за, 22 против, отхвърля се. Изменение 138, 140 и 141 за, против, въздържали се, приема се. 142, 143 и 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против. Не виждам добре. Проверка по изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, 16 против, няма въздържали се, приема се. Юри 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път за компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 гласа за, 16 против, 2 му въздържали се, приема се. 147 изменение за, против, въздържали се. Проверка по 147, моля гласувайте. По втората част. Край на гласуването. 24 гласа за, 13 против. Приема се. 146 за, против, е, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, а, за, против. Въздържали се, приема се. Емпл 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Amendment 25 dafür. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 27 за, против, въздържали се, проверка по електронен път МПЛ 27, моля гласувайте. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. Юри 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 191 за, против, въздържали се, отхвърля се, 42 за, против, въздържали се, приема се, Юри 16 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 40, 100, за, против, въздържали се, проверка по електронен път за МПЛ 40, моля гласувайте. Изгешлосен. Край на гласуването. 15 гласа за, 25 против, 2 въздържали се. МПЛ 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Юри 17 за, против, въздържали се, Приема се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 и Юри 18 заедно за, против, въздържали се, приема се. 47 и Юри 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за,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 Отхвърля се. 914 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 215 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път. Изменение 54. Моля, гласувайте. Изкъшлосен. Край на гласуването. 10 гласа за, 29 против, 3 въздържали се. Разбирам, че се уморявате, но е важно добре да вдигате ръце, като гласувате. Юри 23. За. Против. Не виждам добре. Проверка по електронен път. Юри 23. За. Против. Приема се. по Юри 23. Моля, гласувайте по електронен път. Geschlossen. Край на гласуването. 15 гласа за, 25 против. Не стана ясно. Отхвърля се. 216 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. МПЛ 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 219 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 53 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 239 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 243 за, против, въздържали се, приема се 244 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 251. 251 приключи. 22, 23 за, 18 против, 2 въздържали се. Приема се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение в преамбюла. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. От комисия Employment едно а, приема се а, второ изменение за против. Проверяваме. Проверяваме МПЛ 2. Приключи. 18 за 22 против. Да, заражали се. Отхвърля се. По отделно гласуване. Първа част. За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 Въздържали се. Още веднъж за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Първо изменение. Може да гласувате. Приключим. 23 за, 20 против. Приема се. 84 за, против. Отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, проверяваме. 85-то проверяваме. Може да гласувате. Приключим. 19 за, 21 против. Един въздържал се, отхвърля се. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. От Юри едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. МПЛ 5. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. МПЛ 5. Гласуваме електронно. Приключи. 14 за, 26 против, 2 възражали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 6 да, за, против. Не виждам. Електронна проверка. Приключи. 14 за, 26 против. 15 за, 26 против. Там възражали се, отхвърля се. 90-то изменение за, против, Възражали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 7 за, против, въздържали се, приема се. Емпел 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Провер... Електронна проверка на 92. Приключи гласуването. 16 за 26 против. Отхвърля съм. 93 за, против, въздържали, отхвърля се. МПЛ 9 за, против, въздържали. Проверяваме. МПЛ 9. Може да гласувате. Приключи. 15 за, 26 против, 2 въздържали се, отхвърля съм. Емпъл 10 за, против, въздържали се, отхвърля съм. 94-то. За. Против. Не виждам. Гласуваме 94-то. Приключи гласуването. 16 за 25 против. Отхвърля се. Юри 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 13 за. Против. отхвърля се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 103 за, против, Възражали се, отхвърля се. МПЛ 15 за, против, Възражали се, отхвърля се. 108 за, против, Възражали се, отхвърля се. 107 за, против, Възражали се, приема се. Юри 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 23 за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към заключително гласуване. Целият всички изменения може да гласувате. Приключи гласуването. 35 за, 4 против, 2 въздържали се. което преминаваме е законодателна резолюция. Общо гласуване като цяло. Може да гласувате. Приключим. 36 за, 4 против, 2 въздържали се, приема се. И сега преминаваме към преговорите. Нуждаем се от квалифицирано мнозинство. Може да гласувате. Приключи гласуването. 35 за, 3 против, 4 въздържали се. Приема се. Сърдечни поздравления за Гизиня Майснер. Thank you. Сега преминаваме към гласуване на годишния доклад относно политиката за конкуренция. Това е становище към а, доклада по собствена инициатива на ЕКОН. Докладчик е Джаклин Фостер. Компромис първи. За. Против. Приема се. Изменение две. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Дванайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. За. Против. Проверяваме. Шесто изменение. Електронно гласуване. Ist Включи. 19 за, 19 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Осмо изменение за. Против. Въздържали се, приема се. Десето изменение за. Против, въздържали се, приема се. Единайсто за. Против въздържали се, проверка. 11-то изменение. Може да гласуват. Приключи гласуването. 17 за, 20 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. Компромис той за. Против, въздържали се. Приема се. 24 за против, въздържали се, отхвърля се. 25 от... Не, гласуваме за. Двадесет и пето. За. Против. 25 пето. изменение. Изменение 25 пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, електронно гласуване на 25. Приключи. 20 за. 18 против. Няма въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 изменения за. Против. възражали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка ли искат? Добре. Проверка, електронна проверка на 32. Приключи гласуването. 16 за, 23 против. Отхвърля се. 33-то. За. Против. Проверка. Проверяваме електронно гласуване на 33-то. Приключи. 16 за, 21 против, 2 въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Поделно гласуване. Изменение 41. Първа част. За. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Проверка. Проверка. Втора част. Може да гласувате. Край на гласуването. 17 за 22 против. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 49-то. Може да гласувате. Край на гласуването. 19 за, 19 против. Един въздържал се. Отхвърля се. 50-то изменение за. Против. Въздържали се. Проверяваме. 50-то изменение. Начало на гласуването. Край. 20 за. 19 против. Няма въздържали се. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за Против. Въздържали се. Малко ръце виждам. Още веднъж 52. Против. Въздържали се. Приема се. 53 53-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54-то. За против, въздържали се. Проверка. Проверка на 54-то. Край на гласуването. 16 за, 20 против. Дрима въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 60-то изменение за, против, проверка. 60-то изменение. Начало на гласуване. Край. 15 за, 20 против, 4 въздържали се, отхвърля се. 63-то. За против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, проверка, електронна проверка на 62 Край на гласуването. 18 за, 17, 19 за, 17 против, 1 въздържал се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, Против. Гласуваме 75-то начало на гласуването. Край на гласуването. Шестнайсет или 17 са подкрепят? Значи 16 за, 19 против, 3 въздържали се, отхвърля се. Компромис 8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 Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 20 против, 2 въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Заключително гласуване, крайно гласуване, начало на гласуване, край на гласуването. 29 за, 10 против, няма възражали се. Приема се. Поздравление за Джекич Фостър. Die nächste Abstimmung ist der... Гласуване Годишен доклад относно финансовата дейност на Европейската инвестиционна банка. Докладчик е Богослав Либерацки. Компромис първи. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30 изменения за, против, въздържали се, приема се. 38 изменения за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис четвърти за, против, въздържали се, приема се. 56-то изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка. Електронна проверка на 56-то изменение. Край на гласуване. 15 за, 23 против. Нещо не работи ли? Няма въздържали се. Отхвърля се. 58 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 отпада. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59-то. За. Против. Проверка. Електронна проверка на 59-то. Край на гласуването. 20 за, 18 против, 1 въздържал се, приема се. Компромис 5 за, против, Въздържали се. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. Трето, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Начало на електронно гласуване за 12. Край на гласуването. 7 за, 26 против. Благодаря за проверката, но понякога нещата изглеждат различно от тук. Наистина, много странно. Не, не е вярно, че никога. 13. Против. възражали се. Отхвърля се. 14 за. Против. Възражали се. Отхвърля се. Заключително гласуване. Начало. Края на гласуването. 33 за, 3 против, 34 за, 3 против, 2 въздържали се, приема се. Сърдечни поздравления за а, Богослав Либерацки. А сега преминаваме към гражданско-правните норми за роботиката. Георг Майер е докладчик. Първи компромис за против въздържали се, проверка. Компромис първи. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 за, 7 против. Един въздържал се. Приема се. Втори компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласувам електронно трети компромис. Край на гласуването. 21 за, 7 против. Няма възражали се. Приема съм. 14 изменения за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против. Проверяваме. 19 изменение. Може да гласувате. Край на гласуването. 21 за, 7 против, няма възражали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се.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 7 за, 21 против. Няма въздържали се, отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, приема се. 85-то за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто. Добре, електронна проверка на четвърто. Край на гласуване. 13 за, 15 против. Няма въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. Начало на гласу... електронно гласуване. Край. 27 за, 1 против. Няма възражали се. Добре, че проверихме. Заключително гласуване. Начало. Край. 22 за 5 против. Няма въздържали се. Приема се. Не мога да поздравя докладчика, защото не присъства. So, jetzt Последното гласуване. Четвъртия железопътен пакет. А, обърках се, съжалявам. С господин Сесоли разговаряхме преди това. Не, Гласуваме за прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа и предоставяне на стоки и услуги.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 против, въздържали се, приема се. Девето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Десето. За, против, въздържали се, от, отхвърля се. Единайсто. За, против, въздържали се, приема се. Дванайсто. За, против, въздържали се, приема се. Тринайсто. За, против, въздържали се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 Начало на гласуването. Край на гласуването. 32 за, 4, ма против, 1 въздържал се. Приема се сърдечни 33 за. Сърдечни поздравления за Янс Нилсън. weitermachen ja. dem Berichterstatter ein kurzes Wort. Okay. Ja. So we have to continue because we are one hour late. Продължаваме, тъй като закъсняхме с час. Моля, напуснете залата или седнете. And, and be silent. И моля за тишина. Няма към следващата точка от дневния ред, четвъртия железопътен пакет. Второ четене за управление откриване на пазара, управление на инфраструктурата, както и нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия. Зим Фонден Кампен и Мария Сесоли и Мария Килюн, Мерия Килюнен. Ще дам думата на първия докладчик Вим Ванденкам. Е, Благодаря, господин председател. Overleefd. Много се радвам, че оцелях след това гласуване. Е, Много дълго бе гласуването. Що се отнася до четвъртия железопътен пакет? И най-вече политическия стълб на задължението за предоставяне на публични услуги. Преговорите бяха много трудни с съвета. При нидерландското председателство на 19 април тази година постигнахме съгласие. Споразумението е добро, най-общо. Има три части, върху които се съсредоточихме. Първо отваряне на пазара – задължение за предоставяне на публична услуга означава, че всички железопътни маршрути трябва да бъдат подложени на процедура за обществени поръчки с някои изключения. Така, договорите ще могат да се възложат пряко. Всичко зависи от размера на пазара географските и регионални аспекти, но за пряко възлагане националните надзорници могат да проверят дали това е станало надлежно или пък е трябвало да има а, процедура тръжна процедура. Това беше първият етап. Вторият етап или вторият въпрос беше наличния подвижен състав. Когато се спечели търк, защото може да спечелите търк, но ако нямате влакове, какво ще правите? Затова искахме да направим така, че държавите членки да са задължени да създадат пазар за вземане под найем на а, такъв подвижен състав. Тоест, може да спечелиш търки, след това да вземеш под найем влакове. Третият сложен въпрос бе социалният. Отново свързан с държавните поръчки и задължението за предоставяне на обществена услуга. Имахме дълги преговори Съветът не искаше да промени позицията си. В един момент е, обаче постигнахме съгласие по това, че националната защита на работниците ще е тази, която ще се прилага, когато има железопътни договори. Тези е, служители ще бъдат защитени, когато се преминава от един договор в друг. Та, това бяха трите основни момента. Ограничаване на прякото възлагане, наличност е, на подвижен състав и социалните аспекти, когато има преминаване е, към нов изпълнител на договор. Мисля, че нещата изглеждат добре, не постигнахме всичко, но достатъчно постигнахме, за да преминем нататък, да може да се отвори пазара в Европа за железопътен транспорт. Благодаря. Да ви помоля да се изказвате кратко, защото наистина нямаме никакво време. Богослав, имаш думата. Благодаря, господин председателю. Искам да повторя това, което съм казал вече няколко пъти. Сътрудничеството с господин Ван Декамп е истинско удоволствие. Разбира се, че имаме различни становища, но това не пречи. А, моята оценка е малко по-различна. Имам предвид оценката на резултата, до който стигнахме. Има някои основни сектори, които са включени, да, но има и нещо друго, което трябва да се засегне. Може да се даде достъп наистина до пазара социалните аспекти, националните норми, говорим ние, но ние не искаме те да бъдат защитени само в отделните държави. Искаме те да бъдат защитени максимално. този проект, това задължение за предоставяне на обществена услуга, създава ли една по-голяма Европа, подобрява ли железопътния транспорт в Европа или е просто една процедура и ако има брой вагони, брой пътници, ще се случи нещо си. И ще се налагат резерви от държавите членки на Литва, на не знам си кой. А, ако погледнете в позицията на парламента, какъв е окончателния резултат след дебата на комисията и съвета, ще видите, че тук пише предложение, първа точка, позиция на съвета, преходен период, тук има компромис, социално измерение, позиция на съвета, клауза за реципрочност, МСП, план за транспорт, позиция на съвета, а, търговска тайна. Това е обща позиция. И след това има различни специални условия. За нас като парламент трябва да кажа, че ние като че ли бяхме в отбранителна позиция. Няма една точка, по която парламента може да каже, че е взето нашето становище и на мен това никак не ми харесва. Данка, Павел Теличка. Благодаря ви, Павел Теличка. Uh, um, Благодаря. Ще бъда кратък. И моите очаквания бяха различни. Преговорите не минаха много добре. Мисля, че в съвета едно се говори, друго се прави. В крайна сметка обаче имаме солиден резултат, що се отнася до мобилизирането на пазара. За социалните стандарти становището ми е различно от това на господин Либерацки. Мисля, че това е единственото, което можеше да бъде одобрено, не само между парламента и съвета, но и вътре в парламента, имайки предвид е, че винаги има една фирма, която печели договора, друга, която го губи, е, винаги има различна гледна точка към социалното въздействие. Споменаваме националните стандарти и това е добре. Казахме да няма влушаване, т.е. има една базова линия на стандарт, която трябва да се запази и това е чудесен резултат и Разбира се, очакванията ни бяха по-големи. Благодаря. Мадели. Карима Дали. Кристина Ноту. Мари Кристина Рноту. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа. Исках да се изкажа по трите доклада. По трите ли да се изкажа сега или е, накрая, след представенето на последния доклад, е, за да бъдем по-кратки? А, накрая ще се изкажете. Накрая. Накрая, добре. Е, Господин Сасули. Грация, президент. Благодаря, председателю. И аз много се радвам, че най-накрая имаме окончателен текст, второ четене и започвам с благодарности към всички. И за мен бе голямо удоволствие да работя с Вин Вандеркамп. Също с нас и за останалите колеги, които се занимаха с железопътния пакет. Госпожа Килонен, нашия пирател Либератски. Голямо удоволствие наистина, защото имаме хора с голям опит в комисията, които работиха активно във всички фази на триалога. Знаете, че тази тристранна среща беше много дълга и сложна, но благодарение на нидерландското председателство успяхме да деблокираме ситуацията. Постигнахме отлично споразумение. От наша гледна точка става дума за една стъпка напред за железопътния а, сектор и преодоляване на празнините, които го караха да изостава от въздухоплаването. Знаете, че трудно се постигна това споразумение. Трябваше да се вземат предвид многото а, изключения, които дойдоха от различни правителства на държавите членки. За това а, трябва да кажем колко специфичен е този сектор, железопътният. Днес може да кажем, че благодарение на четвъртия пакет ще има по-голяма конкуренция в Европа, че нашите компании, е, дружества ще имат възможност да се развиват и също така ще има едно подобрение на услугите. Спадане на цените за пътниците и увеличаване на избора при запазване на билетите. Искам да ви припомня, че ролята на парламента беше изключително важна за постигането на едно споразумение с съвета. Безпристрастност искахме да гарантираме на операторите на инфраструктурата, искахме отваряне на пазара на железопътни услуги. Парламентът следваше следните цели. На първо място бяха въведени мерки за опазване и за да има безпристрастност и независимост на оператора на инфраструктурата. Така се подсилиха разпоредбите, свързани с двойния мандат, основните функции управлението на трафика, планиране на поддръжката, изнасяне навън и споделяне на функциите на оператора на инфраструктурата. На второ място, държавите членки трябва да създадат национална рамка за оценка на конфликта на интереси. Съответните органи ще трябва да вземат предвид всеки един личен интерес, който може да бъде и професионален, и личен интерес, който може да повлияе върху безпристрастността на управляващия инфраструктурата. Бяха разработени конкретни норми, които дисциплинират достъпа до услуги на транспорта на пътници на а, висока скорост в Европейския съюз, т.е. бързите влакове. Трябва да се развият транспортните услуги и тази на пътници на висока скорост. Искахме да има по-голяма кон... от която да се възползват пътниците. Социалните въпроси. Това е една много наболяла тема и много важна за мен. Едно железопътно предприятие, което иска лиценз или лицата, които отговарят за нейното управление, не трябва да бъдат а, обект на съдебно диране, да бъдат осъждани или трябва да има много ясни обвързващи социални елементи. Трябва да има също така съответни мерки за а, проверка на квалификацията на персонала. Бяха създадени мерки за ко координация между операторите на инфраструктурата и железопътните предприятия. Шествър... Шести въпрос. Европейската мрежа на управители на инфраструктурата бе подсилена, като се включиха механизми, насочени към оценка на тяхните услуги и структури. Седми въпрос. Разпоредбите, е, извинете, правомощията на органите в национален план бяха подсилени. На осмо място и последно развитие на общи системи за подаване на информация и за издаване на а, кумулативни билети. Това бе изключително важно за нас, за да може да има по-ефикасен и ефективен транспорт на пътници в трансграничен план и мултимодален план. Силно се надявам, колеги, че има консенсус сред всички ни а, за този резултат, който получихме заедно. Подходът на Европейския парламент според мен преодоля определени тенденции, които според нас ще да бъдат в ущърп на нашите железопътни фирми. Надявам се да има консенсус, надявам се възможността да се работи, е, за да може този сектор да има повече възможности да бъде истински европейски, е, е нашата надежда, на нашата комисия поне. И затова ви благодаря.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 благодаря. Комисията предложи да отмени а, регламента за нормализирането на сметките на железопътните предприятия. Това дава възможност на държавите членки да компенсират тези фирми за плащането на задължения, а, които не трябва да бъдат изплащани от други видове транспорт. Отмяната на този регламент е, е важна за нас. Искахме да следваме предложенето на, от комисията, освен четвърти анекс, четвърта категория за нормализирането на сметките. Що се отнася до четвърта категория, тези правила все още ще се прилагат до 31 декември 2017 година. И това дава на държавите членки необходимото време да адаптират националното си законодателство за определени разходи и е, други. Надявам се да се приеме този доклад без изменения. Благодаря на всички, на докладците в Сянка, както и на секретарията на нашата комисия, на Европейската комисия също, за работното сътрудничество. Благодаря. Also jetzt haben sich noch einige gemeldet. Няколко още колега, които а, искат да се изкажат. Все пак а, нямаме никакво време. Имаме представител от а, Сметната палата, който ще дойде. Така че, моля ви, наистина, всеки да се изкаже само по една минута. Euh, ще е достатъчно. Господин Мюзеле има думата. Благодаря на колегите, но не съм напълно удовлетворен от предложението на господин Сасоли. В неговото предложение какво пише на седма страница? Вярно е, че подробностите понякога са най-трудната част, но е, има приложение с декларация на Европейския парламент, където се предлага да се тълкува отново е, споразумението от трилога и според мен това е, е грешка от различно естество. На първо място е юридическа грешка. Вие говорите за една декларация, която юридически не е обвързваща и тя бе представена в приложение. За това ли говорите? Ако позволите да заключа, е, става въпрос за необвързващо, но последиците са сериозни. В член 11а, където е, има едно обяснение – може е, член 11а всъщност простича от е, член 11, но му противоречи и също така противоречи на заключенията на съвета и на комисията. Е, радвам се, че декларацията не е правно обвързваща, но трудно ще я защитим пред съда. Също така, това е една политическа грешка. Ние сме членове на Комисията по е, транспорт и през юли месец гласувахме по декларация. Не виждам да се говори никъде за тази декларация. Защо? няма такова нещо, никой не я коментира. И на трето място това е грешка от морално естество, защото когато гласувахме за триалога, не става въпрос всички да тръгнем в различни посоки по отношение на тълкованията. Представете си какво ще стане, ако и съвета постъпи по този начин. Това би било и в разрез с междуинституционалното споразумение между Комисията, съвета и парламента. Затова не мога да подкрепя този текст. Аз ще да повдигна същия въпрос, подобен на този, който току-що повдигна господин Музелие. Госпожа Билбао. Благодаря. Имам въпрос към господин Ван де Камп. Мисля, че това е първа стъпка към отваряне на пазара. Иначе всичко е записано в първия параграф. Имаме опит по дебатирането. Опитът обаче с оперативната съвместимост и реакциите на държавите, членки, тяхното отношение, е, обаче вървят в обратната посока. Говорим за отваряне на пазара, говорим за изключения, които се планират. Кой възнамерява да направи оценка на тези изключения и как те ще бъдат контролирани? Как ще отворим пазара с такива изключения? Не означава ли това, че ще си останем с настоящото статикво? Искам да получа отговори. Крима Дели. Благодаря, господин председател. Запознах се с препоръките на колегата Сасоли. Те са ясно написани, но в доклада се поръчва дебатите да не бъдат възобновени и да подкрепим текста в резултат от преговорите от триалога. Но моята група се противопостави на първо четене на двата текста и ако нещо, нищо не се промени в тях, няма причина и нашата позиция да се променя. Освен това е изненадващо как господин Сасоли препоръчва да се направи промяна в приложение относно отворения достъп за високоскоростните влакове. Тук се питам каква ще е формата, какъв ще е статута на това приложение, а има и проблем с съществото, същината, тъй като това не е тълкуването в резултат от преговорите. Има въпроси относно мястото и смисъла на това приложение, а и въпрос относно това, ако ще се възобновява дебата, дали ще се ограничим само с тази глава или ще се върнем отново на други въпроси, като например този за защитата за обществените ЖП услуги днес, които са сериозен проблем в днешно време. Благодаря. Danke Кристина Marie-Christine Кристина Oui. А, мога да коментирам по трите доклада, нали така? Ще се опитам да говоря бързо. Знаете, че е, вземам темата за задължението за обществена услуга при сърце в ЖП транспорта и конкретно четвъртия пакет за този транспорт. Но а, смятам, че добре са разпределени и трите доклада. Всеки имаше какво да каже тук. Имаше доклад, който да удовлетвори буржуазната левица и бизнес десницата. Имаше и доклад, който да удовлетвори изключително а, е, крайната левица и нейната идеология. Но и това, което ме изненадва е, че всички сякаш политически се се противопоставят на тези доклади и е, отричат работата на директивата. Е, говорим за политически, технически е, аспект и пазарен аспект но можем да говорим за пакета за, разпро... за раздробяването, когато говорим за този ЖП пакет, защото точно това ще се случи с ЖП сектора. Отделно Друго нещо е, че а, правим се, че участваме в борбата срещу затоплянето на климата чрез международни споразумения, но нещата не стоят по този начин. Когато искаме да работим за екологията, е добре да стоим на място, да действаме локално, да пътуваме по-малко. Това действително ще намали емисиите на парникови газове от транспорта на пътници. Освен това, има промени в тарифите в ЖП сектора, но в Франция тежкотоварния транспорт силно пострада. С 20% се намелиха обемите за последните години на тежкотоварния ЖП транспорт. Ще гласувам против тези три доклада. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията. Заповядайте, ако може съвсем накратичко да се изкажете. Напълно ви разбирам, господин председател. И следователно, наистина ще бъде изключително кратък. Първо, искам много да благодаря за работата по този четвърти пакет. Искам да поздравя всички, които участваха. Аз току-що пристигам, така че не съм участвал явно. А, много ви благодаря, наистина. Един конкретен аспект е, поискахте да, ни пояс... да ви поясним за нещо, което сме казали пред съвета. Напълно разбирам а, е, това, което ви безпокои. Трябва да подчертая, това е част от един а, е, голям политически компромис, направен по искане от държава членка, за да поясним как ние в Европейската комисия разглеждаме тази разпоредба, а, и това е изявление, не нищо повече, нищо по-малко. И по-конкретно в това изявление се казва, че ние разбираме, че държавите членки може да искат да определят принципите за използването на високоскоростните линии, е, но трябва да, ако искаме някакви ограничения, регулаторът трябва да го разгледа. Надявам се това да ви помага. Благодаря. Благодаря, че бяхте кратък. Давам думата пак на Вин Ван де Камп и на другите. Сасули, Господин Сасули, на първо място искам да подчертая, че не искаме отново да започва дебат. Искаме да се одобри позицията, съвет първо четене. Госпожо Дели, бъдете сигурна. за казаното от господин Мусилие и господин Андерсон за декларацията. И след като чухме това, което каза комисията, трябва да кажа, че всички онези, които следят е, триалога, знаят, че съветът в края на триалога излезе с е, становище, в което обяснява как тълкува 11-ти член по искане на съвета. 11-ти член е лекс специалис. Така че там има възможност да поясним практиката. И обикновено какво се прави? Парламента след гласуването в Страсбург излиза със своя декларация. В тази декларация ясно се казва какво е тълкованието на член 11 в случая или на който и да е друг член. Става дума за декларация, тя не е обвързваща, юридически не е обвързваща но не можем след 8 месеца тристранни срещи да приемем декларация от страна на Европейската комисия, поискана от съвета и ние да не отговорим с позиция на парламент. Аз лично съм в парламента, не съм в съвета. Когато си сменя костюма в кавички, ще почна да се грижи и за други интереси. Господин председател, но ние спазваме чисто и просто искането на парламент. Много благодаря. Няма много време, така че за... накратко наистина. Чисто процедурно погледнато тази декларация не е предложена на нашето внимание на 12 юли, когато гласувахме. Може да е била предложена вниманието ни, е аз да не знам. Преди сега да започне дебат и дискусия. Процедурата е ясна. Крайният срок за изменение е 15 ноември 2016 година, 12 часа на обяд, но искам да посоча, че резултата от трилога от комисията ТРАН вече е потвърден. Става дума от 12 юли. Вече сме го потвърдили. Съветът междувременно също изпрати потвърждение. Крайният срок за изменение е просто една формалност, но е формалност, която трябва да бъде изпълнена от нас. Изменения. При второ четене ще може да има такива. Компромисът обаче ще се провали. И това трябва да е ясно на всички. Ясно е, че процедурата, чисто формално, която провеждаме, е, ако се приеме изменение от всички, то компромисът пада. Трябва да не го забравяте и сега приключвам дискусията. Това е цялата информация, която ви е необходима. От друга информация нямате нужда. 15 ноември е крайния срок, 12 часа на обяд. Чудесно! Така или иначе искам да благодаря на докладчиците много за работата, която извършиха за парламента по този въпрос. Аз обаче се извинявам, господин председател, извинявайте, обаче аз зададах въпрос. А, и не съм получила отговор от никого. Само въпрос зададах, съвсем ясен въпрос. Не ми се отговори. Не искате ли да ми отговорите? Или ще ми отговорите писменно? Хубаво обаче тези въпроси да се изясняват. Може и писмено, няма проблем, но искам отговор. Разбира се, разбира се. Може да стане писмено, в двустранен план. Продължаваме обаче. Продължаваме.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 Please leave the room or sit down, but in any case, please be silent. Моля седнете, но дори да не седнете, моля замълчете. Wir kommen jetzt zur Präsentation des Sonderberichts и така преминаваме към представянето на специалния доклад 8 от 2016 година на Европейската сметна палата за тежкотоварния транспорт в Европейския съюз. Той е докладчик, господин Балко, той е член на Сметната палата. Добре, че сте тук. Благодаря ви за търпението и защото ние позакъсняхме малко с сроковете. Благодаря ви. Е, заповядайте. Добър ден, председателю, дами и господа. Мисля, че темата на моето представяне се впасва много добре, вписва, извинете, много добре към дебата днес. Ще ви представя доклада на Сметната палата за тежкотоварния железопътен транспорт, като може би все още не пътува по верните релси. Може би сте били на моето представяне в комисията КОНТ, е, то бе на 13 юли и ви благодаря за голямото сътрудничество, господин Маринеско. Много благодаря и на госпожа Аяла Сендер и на господин Либерацки за идеите. Представенето ми днес отговаря на ангажимента на съвета да работи в тясно сътрудничество с компетентните специализирани комисии на парламента по теми, които ги засягат. В този одит направихме оценка на това дали Европейския съюз ефективно и ефикасно е засилил тежкотварен железопътен транспорт. Разгледахме дали този тип транспорт в Европейския съюз се е развил от 2000 година на седне. Направихме оценка на стратегическата и регулаторна рамка, създадена от Европейската комисия и държавите членки и разгледахме дали фондовете на Съюза са се насочили към нуждите на този сектор. Освен това, и в момента да тече един одит на системата РТМС, това е системата за управление на железопътния трафик, и а, този доклад трябва да се публикува през лятото на едната година. Нека сега обаче се върна на специален доклад 8 от 2016 година и започвам с някои факти. Емисиите на CO2 от железопътния транспорт са 3,5 пъти по-низки на тон километър от тези от шосейния транспорт. Насърчаването на използването на железопътния транспорт за превоз на товари е част от европейската политика последните 25 години, през 2000, до, извинете, между 2007 и 2013 година бюджета на Съюза е дал 28 милиарда за финансиране на железопътни проекти. 75% от превоза на стоки в Европейския съюз е по шосетата. Пазерният пазарният дял на железопътния тежкотварен транспорт е намалял от 19,7% през 2000-та на 17,8% през 2013 година. През този период е, модалният дял на железопътния транспорт за стоки се е увеличил от 40% през 2000 година на 48% през 2013 година. Този тип транспорт е, е устойчив е, и екологичен. Той може да намали натоварването на пътищата и да намали броя на смъртните случаи по пътищата. В Бялата книга от 2011 година Европейската комисия заложи една от 30% на превоз по железопътната мрежа за разстояние над 300 км, като това прехвърлен да дойде от другите модуси на транспорта. Какво установихме? Установихме, че все още е незадоволително ползването на този вид транспорт, а делът на пътния транспорт е нараснал от 2000-та насетне. Независимо от целта на Европейския съюз да премести товарите от пътищата на релсите и независимо от финансирането, което бе заледено, зареде, заделено, представянето на този вид транспорт а, е неудовлетворително и що се отнася до обеми и що се отнася до дял от общия транспорт. Между 2000 и 2012 година обемът на този транспорт бе стабилен 400 милиарда тонокилометра. Обемът на този попътния транспорт се е повишил от 1522 на 6, 1693 милиарда тон километри. Така този вид транспорт е, не успя през последните 15 години да удържи на конкуренцията на шосейния транспорт и е, занимаващите се с превоз на товари предпочитат шосетата пред железопътния транспорт. Разбира се, има някои страни, които са изключения. Те, имат, те са добър пример. Говоря за Астрия, Германия, Швеция и Финландия. Те са увеличили делът на стоките, които се превеж... превозват по железопътен път. Комисията се опитва да подобри условията през последните 15 години, но либеризирането на пазара доведе до неравен напредък в държавите членки. Единната европейска железопътна зона все още не е факт. Железопътната мрежа на Съюза е система от отделни железопътни мрежи, които не са напълно оперативно съвместими Имаме различни управители на инфраструктури, различни органи в държавите членки за безопасност, както и различни правила за управление и така нататък. Процедурите за управление на трафика в железопътните коридори не отговарят на конкретните нужди на превоза на стоки. Е, това е свързано с факта, че тази мрежа е създадена за смесен трафик, т.е. едни и същи релси се използват и от пътнически и от стоковия транспорт. И за това смятаме, че е, управлението е, на трафика трябва да взема предвид това. Шосейният транспорт е точно обратното. Винаги има достъп, не навсякъде има такса на километър, както се налага такава такса при железопътния транспорт. Освен това има някои технически и административни ограничения, които пречат на конкурентоспособността на превоза на стоки, като например дългите национални процедури за одобряване на МПЗ, както излизане с сертификати за железопътните предприятия, езикови изисквания за а, шофьорите different electrification systems in the member states за машинистите и оперативна съвместимост на системите. Знам, че тези проблеми, свързани с оперативната съвместимост, ще бъдат повдигнати в специалния доклад за системата за управление на железопътния транспорт. Що се отнася до финансирането от Европейския съюз, ние посетихме три е, посетихме пет държави, в три от тях а, повече средства отиваха за шосеен транспорт, отколкото за лежезопътен за периода 2007-2013, говоря за Кохезионния фонд и фонда за развитие на селските райони. Освен това, когато се заделят средства за инфраструктурни проекти в железопътния сектор и в пете държави членки, те не се използват за превоза на стоки по релси, а по-скоро за пътническия железопътен транспорт или за смесените линии, които се използват повече от пътници. Лошата поддръжка на железопътната мрежа също засяга устойчивостта и работата на тази инфраструктура. Железопътните релси е, се използват от стокови е, композиции, но при тях по-често има ограничение на скоростта и много по-често този тип е, отсечки биват затваряни. Това отказва, оказва своето въздействие върху потока на стоки. И така, дами и господа, на базата на всичко това, Европейския съюз не е подпомогнал достатъчно добре този тип транспорт и последните 15 години този транспорт не може да се изправи на конкуренцията на шосейния транспорт. Незадоволително е неговото представене, що се отнася до модален дял, както и обемите, които се пренасят, макар че има държави членки, които са подобрили положението при тях. Ако не се решат проблемите от стратегически регулаторен характер, допълнителното финансиране за железопътната инфраструктура само по себе си няма да реши проблемите, които ние посочваме. На базата на тези заключения палатата препоръчва комисията и държавите членки да предприемат следните действия, за да подобрят стратегическата и регулаторна рамка, при която преносът на стоки по железните ни пътища може да се възползва по оптимален начин от европейското финансиране. Първа препоръка. Европейската комисия и държавите членки трябва да направят така, че националните национа... регулаторни органи могат да упражняват своите правомощи, да бъдат независими, да имат необходимите ресурси, особено за да предотвратят нелоялна конкуренция. Втора препоръка. Комисията и държавите членки трябва да адаптират правилата за управление на трафика към специфичните нужди на този сектор, имайки предвид графиците за разпределяне на достъп до пътя и така нататък. Трябва да има също хармонизиране на правилата, които управляват коридорите за пренос на стоки по а, релси. Трета препоръка. Комисията заедно с държавите членки трябва да упрости и да хармонизира процедурите за одобряние на а, съответните локомотиви и вагони и да гарантира издаването на сертификати за безопасност на предприятията. А, тук трябва бързо да кажа, че е нужно да се приеме бързо четвъртия железопътен пакет, което всъщност вече е факт, особено техническата му част и, чисто, и силно се надявам, че пазарната част на този пакет, която гласувахте през юли, също скоро ще стане а, факт. Комисията и държавите членки трябва също да направят оценка на възможността а, прогресивно да упростят изискванията за владеене на език на а... четвърта препоръка Четвърта препоръка. Комисията редовно трябва да следи напредък по отношение на целите в Бялата книга от 2011 година, както и да определя средносрочни цели за бъдещите политики в бъдещите политики. С държавите членки трябва да се проучва нивото на удовлетвореност на операторите в товарния транспорт, за да се подобри качеството на услугата. Пред пета препоръка. Комисията и държавите членки трябва да насърчават равните условия, като разполагат с различни методи, въвеждат нови е, регулаторни и други мерки, и поддържат товарното, движението на товари, където е необходимо. Шеста препоръка. Комисията и държавите членки трябва да заделят съответното финансиране за транспортна инфраструктура, като се изчистят пречките, както и липсващите свързки между ЖП е, е, е, линиите и пристанищата и по-конкретно да се действа в трансграничните райони. Трябва да се инвестира в е, товарния транспорт, проектите в него и да има различни по-широкомащабни проекти с ЖП компонент. Седма препоръка държавите членки и комисията трябва да подобрят координацията на инвестициите, за да има по-ефикасно развитие на ЖП мрежата. Трябва да се оценят капацитетите на всеки проект да може да подобри резултатите в ЖП, товарния транспорт и устойчивостта. И това трябва да стане с конкретни количествени показатели. И последна препоръка, осма. Държавите членки трябва да осигурят съответната поддръжка на ЖП мрежата, особено в товарните коридори. Комисията следва да провери, че държавите членки изпълняват стратегиите за развитие на инфраструктурата. Дами и господа, благодаря, че ме изслушахте и ще е, отговоря с удоволствие на вашите въпроси и коментари. Благодаря. Yeah, благодаря. Благодаря за търпението, което проявихте към нас. Благодаря за доклада и за представения на анализ. Имаме няколко заинтересовани депутати, които със сигурност е, ще се изкажат и ще зададат въпроси. Господин Вим Ванденкам ook, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Балко и на целия му екип от Европейската сметна палата за свършената от тях работа. Трябва да кажа обаче, че за жалост този доклад на Сметната палата потвърждава неща, на които сме свидетели тук ежедневно. В политиката постоянно говорим за преминаване към мултимодален транспорт, но когато погледнем нещата на практика, шосейният транспорт е най-предпочитан. И това означава, че не сме успели да сведем шосейния транспорт до по-малки нива. Имам няколко коментара. На първо място, господин Балко, можете ли да кажете нещо повече за правата на потребителите и също така таксите за пряк достъп? Защото виждаме, че те непрестанно се увеличават поради различни финансови причини и това със сигурност не води до увеличен капацитет на товарния транспорт. На следващо място, помислили ли сте за цифровизацията? В транспортния сектор се прави много в тази област и смятам, че това би било от полза и за товарния транспорт. И на следващо място, КОП 21. Все повече неща трябва да се направят, за да може товарния ЖП транспорт да бъде по-устойчив предвид и целите за КОП-21. Други проблеми в товарния ЖП транспорт знаем, че има не малко такива. И бях изненадан, че в коридорите ТНТ се инвестира а, още много в шосейния транспорт, а не в ЖП транспорта. Може би е добре да обсъдим въпроса с Европейската комисия, за да се гарантира, че има добро равномерно разпределение на инвестициите между шосейния и ЖП транспорта. Следващ проблем е шума. Това е често срещан проблем в железопътния транспорт и това ли е една от причините, поради които се, пре, е, се ограничава моталната промяна? Та, благодаря ви за тези 8 препоръки, но една от тях е проблемна за нас и това е графика. Мисля, че няма да можем е, да прокараме пакета за товарния транспорт преди този за пътническия транспорт. Това е нещо, е, с което, което трябва да се има предвид. Аз самия съм пътник и смятам, че е по-важно пътниците да са преди контейнерите. Благодаря. Госпожа е, е, Билбао има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Балко за тази презентация и за работата, която сте свършили с вашия екип. Може би имаме малко дежавю тук, но Предвид доклада на Европейската сметна палата, трябва да кажа, че тези доклади се казва многократно едно и също нещо. Този доклад се опира на четвъртия ЖП пакет и техническия стълб в него. Тук имаше и доклад за това. С председателя бяхме докладчици относно безопасността, оперативната съвместимост. И като цяло познаваме много от въпросите, които поставихте днес. Свидетели сме на липса на политическа воля от страна на държавите членки и през 2013 година направихме преглед на приоритетните цели за Европа. Стана ясно, че има проблеми с а, а, товарния транспорт, има пречки и ето сега, три години по-късно, мога да ви уверя, че в държавите членки нищо не се е променило границите са затворени, има насищане и е, това не е поради липса на финансиране, а защото приоритетите са други. Сигурна съм, че няма да можете да ми отговорите, но въпросът ми е какво друго можем да направим. Писвани от доклади, писвани от данни, от факти, защото ситуацията я познаваме всички. А какво можем да направим? В същото време губим конкурентоспособност, няма достатъчни иновации. замърсяването от шосейния транспорт се увеличава и какво правим предвид тази ситуация? Пишем доклади как да намаляваме емисиите. А губим конкурентоспособност на индустрии, които могат да ни изведат от такова положение. Напротив, не само, че не ги подкрепяме, а ги наказваме с системи, с СТЕ, с е, процедури за лиценз и какво е, ли не още. И резултатът е увеличаване на емисиите на въглероден диоксид. Така че има ли изобщо изобщо смисъл това, което правим? Какво можем да направим? Споменахте някои страни, е, които са положили усилия за насърчаване на ЖП транспорта. Там положението се е подобрило. И е, тук искам да ви питам, тези страни вътрешния транспорт ли са подобрили или пък са насочили усилията си към трансграничния транспорт, когато говорим за товари. Къде се е променила ситуацията? На национално ниво или като цяло е, на международно ниво, когато говорим за държави с. А, а, кои, които са на международни товарни коридори. Това е важно, за да знаем каква е пълната картина. Парламента и европейските институции се опитват да постигнат напредък на ниво Европейски съюз. Има изисквания, проблеми за различните страни, но това, което става, е, че правителствата на 28-те държави членки на Съюзи в момента постоянно създават нови правила, за да защитават пазарите си. Това го казвам от личен опит. И още веднъж въпроса ми е какво можем да направим. Та освен препоръките, които сте написали, какво ще правим след като тези препоръки ги има? Ето, имаме вашия документ, но какво се прави след, след това? Можете ли да преговаряте с държавите членки? Защото ако... Защото е добре да помислим за начин чрез който да ги потикнем да реагират. Това е проблема с държавите членки. Няма реакция от тях. И това не се дължи на липса на, на бездействие от страна на европейските институции, а на бездействие от страна на държавите. Та можете ли да направите нещо да насърчете, сърчите държавите членки? Аз също имам няколко въпроса, след това ще може да отговорите. Мисля, че политическата воля е на лице, само че е в неправилната посока. Ние тук мисля, че от години, днес във всички политически груси, е, групи, всъщност, че по въпроса за значимостта на трансграничния а, ЖП транспорт и за пренасочването на шосейния а, транспорт към а, ш, железопътния транспорт. Тоест, политическата воля я наблюдаваме от години. Виждаме, че всеки ден, всяка секунда тази политическа воля подпомага и подкрепя шосения транспорт и това и се увеличава същевременно с това натоварването върху околната страна. Ние също сме предприемали анализи. Например, средствата от структурния фонд. 60% от средствата се заделят за шосения транспорт и 20% за ЖП сектора. Според нас трябва да се увеличи а, транспор, а, средствата, които се заделят за ЖП сектора. Обаче съвета се възпротиви и продължават средствата да се заделят ам, за защитения транспорт. А, мисля, от, а, мисля, че около 75% от фонда FC също се заделят а, за шосейния транспорт. Тоест, ние виждаме, че не се дава никакъв шанс на ЖП транспорта. Вие упоменахте Швейцария. най-високи са таксите за швейцарските пътища. Обаче с тези такси швейцарците всъщност финансират всички про, проекти в ЖП сектора. Електрификация и така нататък. И в Германия, например, още преди 60 или колко години всъщност беше взето такова решение, обаче нищо не се случва. Когато говорим за трансграничния, граничния транспорт, също нищо не се случва т.е. комисията, трябва да подпомага ам, и заделя средства до 85% обаче комисията и това не го прави. За страните е важно да поемат отговорност. Тоест, страните са се, а, а, не поглеждат извън, извън собствената си чиния. Тоест, трябва да погледнат как могат да се развият нещата на европейско ниво и да се намерят стимули а, за това. Дори и германският е, транспортен министр ви каза, ами какво ме интересува мене, каква е, е връзката между е, Франция и Белгия. Но поне, ако променим малко гледната си точка, ще подпомогнем цялостното развитие на ЖП транспорта. Комисията например, може да реши всеки локомотив на а, всяко трасе да се заплаща а, такса и да се види. Затова в Швейцария 100% от ЖП мрежата за нея се плаща такса. Въпросът е, вие когато изготвяте вашия доклад, как, например, вие подхождате към комисията? Как реагира комисията? Ние също се питаме това. И господин Ройтер сега ще получи думата. той също ще каже какво мисли. Всички ние всъщност носим отговорност и трябва наистина да подпомагаме повече трансграничните проекти. Никога няма да постигнем климатичните цели, ако все още 75% и повече процента от транспорта се извършва по шосе. В щатите, например, са само 40%. Ами, виждате, че щатите, които са също с автомобилна нация, те са водещ пример. Ами, ние направо се излагаме. Колко повече да се излагаме? Господин Ройтерс, от името на комисията, можете да се изкажете, ние вече се познаваме, но просто бихме е, желали съвместно да видим как можем да подпомогнем е, Сметната палата. Имате думата. Благодаря, господин председател, господин Балко, уважаеми членове на парламента. Благодаря за възможността да представя мнението на комисията и трябва да кажа, че споделяме мнението на Сметната палата, че резултатите в ЖП товарния транспорт са незадоволителни. Комисията предостави на Сметната палата информация за целите на доклади, дали сме отговори на препоръките и тези препоръки на Сметната палата са много на време, защото насърчават усилията на комисията да съживи ЖП сектора. Освен това, подкрепя и усилията, които вече се правят. Например, регламента за ЖП транспорта. В момента поручваме дали е необходимо да, му да се подобри регулаторната рамка и продължаваме усилията с Роттердамската декларация в сектора, започнати по време на холандското председателство, за да може да се действа сега, а да не се налага да се чака прегледа на регламента за товарния ЖП транспорт в бъдещето. А искам да реагирам на казаното от господин Балко и от, оста... и от госпожа Билбао, а, че е, относно четвъртия ЖП пакет, нещо за което говорихме и тази сутрин, и техническия стълб и пазарния стълб. Крайно време е да видим резултати в тази посока и се надявам всички тези съвместни усилия да доведат до един по- добър товарен железопътен транспорт в бъдещето. Сега позволете да отговоря на някои от въпросите, които бяха повдигнати от вас и от господин Вандеркамп, а, за това, че механизма за свързване на Европа инвестира много в шосейния пазар. Трябва да кажа, че това е много малко, само около 4% в шосейния транспорт и 6% в въздухоплаването. Всичко останало отива за еко- екосъобразни начини за транспорт, ЖП, вътрешно корабоплаване и така нататък. И от гледна точка на кохезионния фонд, там нещата са разделени 50 на 50 между ЖП и шосен транспорт. Разбирам, че вие искате повечето средства да са ЖП транспорта. А по отношение на трансграничния аспект, в вашата институция сме обсъждали ставките за съфинансиране, когато обсъждахме механизма е, за свързване на Европа. А, решихме това да бъде 40-80. Е, разбирам, че искате тези 80% да станат 85%, за да може комисията и държавите членки да заделят повече средства за трансгранични проекти. И от всички страни става ясно, че Искаме да върнем динамиката в товарния железопътен транспорт в Европа. Това става ясно от регламента за товарния ЖП транспорт, от четвъртия пакет за ЖП транспорта и съм убеден, че препоръките на господин Балко и екипа му са много своевременни и ще доведат до съответните реакции. Благодаря. Сега имате възможност да отговорите на въпросите и коментарите. Благодаря много, господин председател. Господин Вандеркамп и е, госпожо Билбао и господин Крамер, напълно прави сте в това, което казвате. Разбирам защо сте на такова мнение в, в качеството си на членове на Европейския парламент. Господин Вандеркамп, поставихте въпроса за таксите за достъп, за цифровизацията, за проблемите свързани с трансграничния превоз. Също така и, Европейската, и сътрудничеството с Европейската комисия. Какво е мнението на Европейската комисия тук? Позволете да ви напомня, че Комисията имаше възможност да изрази мнението си по време на насрещните процедури, а и е, ние получихме отговори на комисията е, на нашия специален доклад и е, стана ясно, че комисията е съгласна с всяка една от осемтени препоръки. Това означава, че сме на едно мнение заедно с комисията тук. Какво трябва да се направи? Направихме одит на резултатите, който е част от годишния ни доклад. Е, годишния доклад за процедурата за освобождаване от отговорност на парламента по отношение на комисията. И предоставихме на парламента този инструмент. Ще дам думата на мой колега, член на екипа, който да добави към казаното от мен. Заповядайте. Благодаря. Накратко е, ще допълня към казаното от господин Балко относно таксите за достъп, е, за които спомена господин Вандеркамп. В е, точки от 68 8 до 73 от доклада, в 68 говорим за Швейцария и за Австрия и се казва, че Едно е определенето на тези такси, но това е един начин за насърчаване на товарния ЖП транспорт, но има и други начини. Това се казва ясно в доклада. И относно въпроса какво можем да направим, ние отправяме препоръки към комисията и държавите членки, като Сметната палата прави и проследяване на изпълнението на тези препоръки в рамките на дву годишен или тригодишен цикъл. Така че е, изпълнението на всички тези препоръки ще бъде проследено от Сметната палата и за това също ще има доклад и ви благодаря. Ви благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Както виждате, ние имаме обща позиция. Въпросът е какво можем да направим. Подобряваме текста, но се нуждаем и от факти мога да потвърдя, че след 10 години упражняване натиск върху комисията, все пак се раздвижва тя малко, което разбира се все пак напредък. И мога да потвърдя, че комуникацията помежду ни и между нас и комисията, наистина а, а, комуникацията е доста добра. Истина сърдечно ви благодаря за това, че дойдохте при нас, за това, че проявихте търпение. Но поне видяхте как професионално работим тук. Искам да благодаря на преводачите. Малко пресрочихме тяхното време. А сега точка разни. Следващото заседание е понеделник, 5 декември, 15 часа тук в парламента. Още веднъж благодаря на всички. Хубав ден!